Uh, uh, Добър ден на всички. Малко вече закъсняваме. Нека да започнем с 15-та точка. Бюджета за 2021. Раздел 3. Сега разглеждаме проект Остановището за насоките за 2021. Докладчик е Никос Андрулакис. Добре дошли. И това е първият етап от бюджетната процедура за 21 Резолюцията с насоките ще изложи позицията на парламента преди е, приемането на бюджета през юни. Комисията по бюджети е решила да промени бюджетната процедура вътре в парламента и сега е, и други комисии имат възможност да, се, да дадат становище. Е, становището е, заменя така нареченото писмо за мандат което беше първата реакция на АФЕД, след като се публикува проекто бюджет. 2021 е специална година по отношение на бюджета, защото това е първата година от многогодишната финансова рамка ще влязат в сила в началото на следващата година нов набор на външни финансиращи инструменти, инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество, инструмента за предпредсъединителна помощ ИПА. Продължават още преговорите и сигурно ще продължат и във второто полугодие. Надяваме се, че тези инструменти ще влязат в сила преди, до началото на следващата година, но все още има известни несигурност относно цялата МФР. Европейския съвет днес ще работи по това да стигнат до съгласие. Ще видим утре дали са успели. От е, гледна точка на парламента е изключително важно да се постигне възможно най-скоро споразумение за МФР. Ако това не стане, ще има е, и забавяне в прилагането на новите инструменти. Затова парламента нееднократно се обръзна към комисията да има е, резервни планове, за да е сигурно, че в началото на следващата година няма да има невъзможност за финансиране. И сега давам думата на докладчика да представи проектостановището. Заповядайте, господин Андролакис. Благодаря. Аз представям становището на АФЕД, свързано с насоките за бюджета за 2021. За първ път от нас се очаква да излезем с становище още в този първоначален етап. И това е много добра възможност да говорим за приоритетите си. 21 ще е първата година от МФР. И новите архитектура за, инструмента за вън... инструментите за външно финансиране. Затова, когато изготвях текста, е, ние и настоявахме комисията да ни включи от самото начало и искаме да има отделен ред за всяка страна, която получава сериозна подкрепа. Така ще имаме възможност да, да изпълняваме и нашата роля на надзор. Като си има предвид и е, срещата на върха днес, е, ние трябва да сме наясно, че бюджетът трябва да ни даде възможност да се справяме с предизвикателствата във външната политика и да постигнем целта за стратегическа автономност. Затова Западните Балкани трябва да имат приоритет, а също и страните от източното съседство. Не следва никога да забравяме колко важно е да се застъпват и измерението на човешките права в европейските политики, за това трябва да има и съответно финансиране. Също така, е, имайки предвид, че имаме ограничения в обема на текста, се наложи да подам някои изменения по отношение на е, ИПА 3. Е, финансирането за страните кандидатки, трябва да се очаква, че ще се спазват принципите за върховенство на закона, изграждане на институциите, независимост на съдебната система и добросъседство. За това специално за Турция Предлагам да се организира финансирането, да се включи и е, съображението за спазване на човешки права и е, раз, така, приемането на европейските ценности. Също поставяме и темата за обща отбрана и сигурност, там да има подсилване с цел е, да се получат по-добри резултати. Утре 11 часа е крайния срок. Очаквам вашите коментари и наблюдения. И съм убеден, че с помощта на колегите ще излезем с едно много добро предложение за бюджетната комисия. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря уважаемия колега за отличната работа по становището. Като основа е много добре, отговаря на основните ми представи. Аз работя по темата сигурност и отбрана от вече от 10 на години и много се радвам, че включвате. Разбира се, искам няколко технически и географски уточнения и допълнения. Би следвало да очертаем стратегическата важност на Западните Балкани, Източна Европа и източното съседство. Нека да напомним за пореден път на европейските лидери, че те трябва да дадат средства за това, което обещават. Особено не трябва да забравяме ангажимента си към Африка – сега има среща на върха. Утре ще продължи за многогодишната финансова рамка и ако комисията на Фондер Лайен иска да действа в интересите на всички европейци като сериозна геополитическа институция, а не само така да се произнася от силата на властта, ако е така, многогодишната финансова рамка трябва да е много по-различна от е, даденото сега предложение. Предложението на Шайл Мишел всъщност урязва е, е, на европейските проекти и подхранва националните измерения. Това ще бъде отхвърлено от парламента, защото ние искаме инвестиции в общото ни бъдеще, а не в краткосрочни национални интереси. Необходимо е да се действа, но тези действия трябва да бъдат подплатени и със съответното финансиране. Благодаря. Очаквам вашите становища също. Не виждам други заявки е, за изказване за докладчиците в сянка, затова давам думата на колегите е, депутати. Господин Басеско. Thank you, Mr. President. Е, of... Благодаря, господин председател. Няма много коментари. Едно наблюдение за Турция. Предложението да се е, спрат финансирането за Турция, не мисля, че е най-добро. Не, не съм е, застъпник на Турция, но да кажа няколко думи. Ние всички обвиняваме тази страна, че е нахлу в северо в Сирия – и вероятно това е съображението колегата да предложи да се спрат средствата за Турция. Но нека да разберем. Turkish Army in fact isolate че е, турската армия и трябва да изолира своята армия от опасността от кюрдите. Там те са обявени за терористична организация. Ние не подкрепяме тази идея, но факт е, че има намеса в интересите за националната сигурност на Турция. така повдигам това съображение. Докладчикът, разбира се, има също своите съображения, но смятам, че е грешка да се изолира Турция. Европейския съвет да изолира Турция. Благодаря. Не виждам други заявки за изказване. За това давам думата отново на господин Андрулакис, ако има коментари. δεν είναι μόνο ε, η εξωτερική πολιτική. Външната е, политика, е, е, примерно случващото се в Сирия, ни безпокои определено всички, защото там гражданската война е много тежка, милиони са бежанците много би ни се искало силите там да имат различни позиции, но в край на краищата е, критериите са случващото се в Турция. Върховенство на закона, спазване на човешките права. Например, случвалото се преди няколко дни с господин Кавала. Той е освободен и незабавно след това арестуван като е, терорист. Обвиняват го, че е, се е занимавал с организиране на преврат. Та, ние отчитаме вътрешното положение в Турция, е, върховенството на закона и така нататък. И страните, които правят е, така крачки напред, те се отчитат, но те трябва да спазват и основните европейски ценности. Благодаря, господин Басеско. Имате ли да коментирате? Не, не, само поздравления за докладчиката. Е, но не си променя мнението. Добре, благодаря. Да напомня, утре е срока за подаване на изменения 21 феврари 11 часа. И приключваме с тази точка. Преминаваме към проекто препоръката за Западните Балкани с оглед на срещата на високо равнище през май е, тази година в Загреб. Този доклад е в контекста на методологията за разширяване, която се преразглежда, дългоочакваните решения за разговори за присъединяване с Албания и Северна Македония и предвиждания план за инвестиции в Западни Балкани. Освен това, такът и междуинституционалните преговори за Института за предприсъединителна помощ. Той ще определя подкрепата на ЕС за региона от 21 до 27. Господин Питкола има думата. Добро утро! Радвам се на тази възможност да представя проекто доклада на препоръките за комисията преди срещата на върха в Загреб през май. Намерението при изготвянето на доклада бе да се отправи ясно политическо послание от страна на Европейския парламент. Силна подкрепа за възобновяване на процеса на разширяване, продължаването на този процес. Също друго послание, че разширяването и вътрешната реформа в Съюза трябва да вървят паралелно политическото положение в държавите членки не може да бъде основание за стопиране на процеса. Разширяването е една от най-успешните политики на Съюза от самото начало, най-успешният външнополитически инструмент за разширяване на мира и просперитета в Европа. Това е стратегическа инвестиция в сигурността и благоденствието голяма степен вече е допринесло за мира в засегнати от войни зони. Искам ясно да заявя, че трябва да мислим и за доверието към Европейския съюз и процедурата като цяло. Аз считам, че беше погрешно решението да не се започнат преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Това ще има своите последици. Това е тема, за която говорят в столиците. Трябва да се започнат преговори за присъединяване още през месец март и с двете страни. Новият председател на комисията, както и върховният представител, подчертаха, че новата комисия ще бъде геополитическа и се надявам това да бъде на практика. Какъв по-добър начин да се подобрият, да се подобри ситуацията в непосредствените ни съседи? Ние очакваме съобщението на комисията по новата методология за разширяване, започване на преговори по кластери от глави, за силване на качеството и дълбочината на реформите, да има конкретни резултати в държавите кандидатки, като същевременно паралелно се водят преговори по различни глави. Освен това, трябва да има по-последователни насоки. Освен това да има начини за измерване на постигнатия напредък и всяка държава да се оценява според собствените й достоинства. Използването на тази нова методология за присъединяване трябва да се улесни в страните, които са включени в процеса на присъединяване, но само ако има съгласие за това. Европейския парламент трябва да има силна роля в процеса на разширяване. Но не беше насърчително, че парламентът се споменава само в заглавието на съобщението. Ние искаме да се подкрепят държавите от Западните Балкани в процеса на присъединяването им. Ние имаме делегации за връзки с всяка от страните, които искат да се присъединят. Ние сме парламент, който пряко представлява гражданите на Европейския съюз и очакваме по-широко участие. Освен това се въвежда квалифицирано мнозинство при отварянето и затварянето на глави, както и при суспендирането на процедурите. Надявам се, че в Загреб ще се стигне до съществен економически диалог и приемането на един съществен план за инвестиции в Западните Балкани. Политическата подкрепа в бъдеще за разширяването трябва да бъде също подчертана. В проекто доклада има много малко възможности да се упоменат всички препоръки. Аз ще внеса някои изменения, за да разширя съдържанието на доклада и очаквам конструктивна принос от страна на докладчиците в сянка. Има ли други желаящи да се изкажат е, от докладчиците в сянка? Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Пицула за проекто доклада. Мисля, че той отразява основните неща, които трябва да се включат в подобен текст. И цяло съм съгласа с намерението да се отправи ясно политическо послание с препоръката. Разбира се, бих е, Искам да подчертаем нашия подход, който е в подкрепа на разширяването с страните от Западните Балкани, защото на карта е заложено доверието към Съюза. Ние сме съгласни с някои от параграфите в текста. Те не са в основната дискусия днес, но мисля, че е много важно, че те са откроени като важността на регионалното сътрудничество между държавите от Западните Балкани, особено в сферата на далеко съобщенията, също по отношение на развитието на инфраструктура и прочие. Разбира се, ще има изменения, които ще бъдат внесени от моя страна и от страна на колегите, но мисля, че целта ни е да се укрепи допълнително този доклад по линията, която вече упоменах. Въпроса за квалифицираното мнозинство не знае дали трябва да бъде включено в тази пропорека точно, но можем да обсъдим въпроса по време на срещата на докладчиците в Сянка. Нещо, което не ми беше съвсем ясно, може би накратко ще го поясните. Какво имате предвид? в точка 1 на доклада, където казвате, че вътрешната реформа на Европейския съюз и разширяването му трябва да вървят паралелно. И още нещо в точка F подобряване на връзките ми процеса на разширяването и политическото развитие в Европейския съюз. Бихте ли пояснили малко повече тези въпроси? Очаквам да продължим доброто сътрудничество с докладчика. Господин Кючук, благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на господин Пицула за усилията му по подготовката на този доклад. Мисля, че това е много, това е много положителна препоръка за срещата на върха през май 2020 година в Загреб. Освен това, по методологията трябва да се премахнат съмненията на държавите, които са против разширяването, тази нова методология трябва да даде нов тласък, а не да осложнява процеса на разширяване. Ние сме готови да работим заедно, за да отговорим на европейските очаквания на хората от Западните Балкани. В текста ясно е подчертано това. Аз изцяло подкрепям незабавното започване на преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания и също да се обърне внимание на Косово. Това е най-добрият начин да се възстанови доверието към процеса на разширяване. Съгласно политиката на моята група по разширяването на Западните Балкани, това е ясно подчертано и господин Пицула, и това се отнася до факта, че реформата на Европейския съюз трябва да върви паралелно с разширяването. Ана Футига от името на ЕКР има думата. Чувате ли? Благодаря. Нека да поздравя Благодаря, господин Пицела, за проекто доклада ви. Той е добра основа за докладчиците в сянка за водени на преговори. Искам да пожелая пълен успех по време на тези преговори. Въпреки, че аз застъпвам по-различно мнение по някои от въпросите, виждам положителният изход и искам да припомням, тъй като бяхме изпълнени с известен песимизъм при започването на предходния мандат, е, когато бяха направени изявления по отношение на разширяването, най-вече с Западните Балкани, както и с други региони. Мисля, че това беше много лош сигнал към партньорите ни и за това сега се радвам, че съумяваме да преодолеем забавянето от предходните години, като комисията излиза с много конструктивни и положителни предложения за продължаване на процеса на разширяване. Това беше особено важно по отношение на Северна Македония и Албания. И двете страни влагат много усилия за изпълнение на критериите за разширяване на Европейския съюз. Като Северна Македония пое огромен политически риск, следвайки този път. И сега се радвам, че този доклад е, е факт. Той е много важен от името на моята политическа група въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство е въпрос, който малко създава риск да бъде включен в този доклад. Господин Кючук, един технически аспект. Ние сме политически мотивирани може ли да получим малко повече време, няколко повече дни за внасяне на изменения, например до 2 март, защото следващата седмица е зелена седмица, много хора ще бъдат в избирателните си райони, затова е в наш интерес да имаме време, за да подготвим един стабилен текст. Председателя, доколкото виждам, господин Пицула кима утвърдително. Възможно ли е удължаването на срока за внасяне на изменения до 2 март? Президента Басеско иска думата. Аз имам само няколко коментара от моя страна. Първо, относно интеграцията. Ние знаем, че този процес се ускорява по време на преговорите. Една от целите обикновено е свързана с приватизацията на економиката, за да може да се стигне до една функционираща, пазарна, конкурентоспособна економика. Като имам предвид нашият опит на Румъния, на България, на Чешката република, мога да кажа, че процеса на приватизация трябва да продължи и след като страните създадат една стабилна правна система. Иначе широко разпространената корупция по време на процеса на приватизация ще се реализира вероятно, ние ще искаме от тях да се борят срещу корупцията, но ние сме тези, които сме настоявали твърде рано те да приватизират своята економика, така както стана и на други места. Няма да говоря за други страни, ще говоря за моята страна, Румъния само. На второ място, относно беженците. Ние им даваме чудесни препоръки да се сътрудничат с Frontex, но, уважаеми колеги, според мен всяко сътрудничество с Frontex ще има по-слаб ефект, отколкото този, който имаме тук. Ако говорим на теория, но в реално изражение трябва да кажем, че трябва да се борим срещу незаконната миграция, да предприемаме необходимите мерки по маршрутите за миграцията. Трябва да договорим споразумения за реадмисия с държавите, откъдето тръгват мигрантите, с транзитир... страните на транзит, да се сътрудничим с правителствата, за да неутрализираме организираната престъпност, която улеснява този транзит и най-накрая да спрем лодките, превозващи мигранти. Сътрудничеството с Frontex, включването на този въпрос тук не е сериозно, защото ние вече имаме опит и знаем, че Frontex не може да спре незаконната миграция. Относно изтичането на мозъци, какво може да се направи в това отношение – защото това се случва в е, Европейския съюз от самото начало. 16 000 лекари и 220 000 инженери от е, Румъния напуснаха е, страната. И така, какво можем да препоръчаме на тези страни? Добре. Това бяха нещата, които исках да кажа. Може би ще внеса някои изменения в опит да се намери решение на тези проблеми. Благодаря за коментарите. Виждам и друг докладчик в сянка от зелените. Госпожа Тобадъл, желаете ли да коментирате доклада на господин Пицела? Микрофонът на оратора не е включен. Благодаря, господин председател, че ми давате тази възможност да, да се изкажа по доклада. Миналата нощ се върнах от Белград и виждам, че има много очаквания от предстоящата среща на върха. Всички говорят за пропуснатата възможност на предходнията среща на върха и задължението на Европейският парламент да работи по този въпрос. Второто нещо, което искам да спомена, е, че ние, ние виждаме натиска, който се оказва от китайските инвестиции на Балканите, най-вече в Сърбия, където е видно че големи играчи се намесват в економиката, което създава затруднения, тъй като ние не сме в състояние да предложим същите условия, каквито предлагат някои китайски фирми или китайската държава. Това дразни много хора, засяга много хора не само от опозицията, не само по-критичната част на обществото, но и от страна на правителството. Мисля, че трябва да имаме по-твърд реакция от страна на Европейския съюз, от наша страна, от страна на комисията. Трябва да се реагира на това. Методологията като цяло на нея се гледа доста положително, има надежда, но все още липса в яснота относно колко ще струва този инвестиционен план. Би било добре, когато говорим за климатични изменения, фонда за справедлив преход, ако можем да заложим една амбициозна цифра, когато искаме да се спазват изискванията за климатичните изменения, отказ от въгледобив и прочие. Ние трябва да предложим атрактивна оферта, как да се преодолее сегашното положение. Хората имат очаквания, те са готови да се сътрудничат с нас. Виждам, че Европейският зелен пакт съдържа някои въпросителни в това отношение и затова ние трябва да обясним по-добре какво искаме, какво очакваме, да обърнем внимание на нови инвестиции, нови технологии, научни изследвания, справедлив енергиен преход. Има проблеми в повечето от държавите от Западните Балкани – трябва да се работи за подобряване на ситуацията. Става дума за субсидиите от държавния бюджет за здравеопазване, за околната среда. Ако не решим проблемите с замърсяването на въздуха, този проблем ще остане за дълго време в региона и не само там, но и в страни като Словения, Харватия, Румъния. За това е в наш интерес да бъдем по-амбициозни за подобряване на ситуацията. Благодаря, това е което исках да кажа на този етап. Благодаря ви за вашите коментари. В бележките имам информация, че Алан Джонс от Генерална дирекция Ниер на Европейската комисия тук. Давам му думата. Да, аз искам да кажа няколко думи. Ние приветстваме доклада, който се обсъдва, обсъжда. Той е един много задълбочен принос и е в подходящ момент, когато се обсъжда политиката на разширяване. Комисията работи в три направления за разширяването. Първо, запознали сте с съобщението по ревизираната методология от 5 февруари също има предложение за започване на преговори. В началото на марта ще излезем с актуална информация. Също имаме и приноса към срещата на върха в Загреб. Ревизираната методология цели да активизира, да направи по-ефективна политиката за разширяване да има повече предсказуемост, да имаме силни политически насоки. Освен това се поставя акцент върху ключовите реформи, функционирането на демократичните институции е, също е, е много важно и се радваме, че парламента играе в това отношение важна роля и се надяваме да продължи да го прави. В подготовка на срещата на върха в е, Загреб, някъде през март, ние ще излезем със съобщение, фокусирайки се върху економическото развитие в региона и насърчаването на инвестициите, социално-економическа интеграция, по-силна свързаност, възползване от възможностите, които предлага амбициозния дневен ред в рамките на Зеления пакт. В проекто доклада е, има доста интересни предложения в това отношение. Благодаря. Благодаря. Разполагам с информация, че външната служба е представена от госпожа е, Елза Фенет. Тя отговаря за отдела за Западните Балкани. Така ли е? Имате думата. Благодаря, господин председател. Ние също подкрепяме инициативата за изготвяне на този доклад и неговото съдържание. Както казаха колегите от Европейската комисия, това допринася към усъвременната методология по положителен начин за двете страни Северна Македония и Албания. Европейският съюз сега колективно трябва да направи нужното, за да бъде срещата на върха в Загреб да постигне успех. Трябва да се фокусираме върху политическите ни ангажименти в региона. Има разговори, които се водят с лидерите от региона. Също се извършват и други срещи. Искаме да се отправят сериозни послания преди срещата на върха в Загреб. Приветствам докладчика и докладчиците в сянка и ангажираността на партньорите от Западните Балкани. Как можем да работим в областта на климатичните изменения, миграцията, сигурността, по-тясно привеждане в съответствие на правилата преди присъединяване, за да може страните от Западните Балкани да бъдат по-близки до нас и когато става дума за външната политика. Ние искаме да имаме цялостен подход в региона. Нашите агенции, също са готови да окажат подкрепа на страните. Те също са ефикасни. Откакто Frontex е представен в Албания, виждаме, че има подобряване на резултатите. Благодаря. Thank you. Thank you for your comments. Um, let me come back to Mr. Pizzula. Do you have any uh, answers to this? Господин Пицула, за въпроси, е, отговори на тези въпроси или заключителни бележки? Ще направи двете. Е, първо благодаря е, на всички колеги за предложенията им, за въпросите им. Много са ми ценни. Ще се съобразя с тях. Разбира се, някои от тях поддържат на допълнителни дебати и ги очаквам. Ще се опитам да отговоря направо на въпросите е, на колегата Кинг зная, че е, мисля, че е много важно да се каже това в прав текст. Не трябва да има някаква дилема, защото Европейски съюз може да бъде обновен, е, актуализиран и разширен същевременно. Едното не изключва другото. Сега Европейския съюз се опитва да се адаптира, да отговори на очакванията на, на гражданите със своите институции. Е, затова е и тази конференция е Бъдещето на Европа. И ние сме си поставили за цел да я осъществим в рамките на две години. Каква е целта на тази конференция? да адаптира, да актуализира нашите институции и разбира се да засили нашите програми и да, да хвали повече светлина върху това, което имаме намерение да правим като съюз в следващия мандат, с цел да изпълним е, желанията на гражданите. От друга страна, въпреки някои насърчителни сигнали от някои държави членки, все още те са, ние сме, както каза Жан-Клод Юнкер, в зоната на историческата грешка. Чакаме Мартинския съвет да коригира направеното от, свършеното от миналия октомври. За бъдеще е много важно да сведем до минимум стратегическите изненади. Това не е лесно, но трябва да се стегнем и да мислим по-дръско Една от е, линиите, която трябва да следваме е да подкрепим е, процеса на разширяване, е, който има много важна роля за Европейския съюз 21 век. И съм напълно съгласен с някои колеги, които съвсем основателно казват, че Европейския съюз и Западните Балкани са, имат ефективни конкуренти и съперници. Първо трябва да се противоставим на всякакви намерения да бъдат подкопани нашите основни е, ценности. Трябва по-ефективно да е, се стремим към по-добра администрация и се надяваме и да помагаме на нашите партньори в Западните Балкани е, да е, контрират е, така вредни тенденции. Какво имам предвид? Ето, господин Басеско много конкретно е, каза. Тези страни са изправени пред намаляване на населението, безработицата, неработещи държавни институции, корупция, организирана престъпност. Съгласен съм, че един от важните проблеми, с който трябва да се борим е опадъка е, и на околната среда, е, ще трябва да е, обхванем максимален брой от тези проблеми в нашия текст, за да може Европейския парламент да гласът на, Европейския парламент да се чува по-ясно по тези въпроси в бъдеще, тогава, когато се решава именно бъдещето на този съюз. Така че очаквам дебата ни в, сред докладчите в Сянка допъл... да ви припомня, че срока за изменение е 2 март, 11 часа. Сега се налага да направим кратка пауза от няколко минути, за да изчакаме е, нашия специален докладчик Петра Страусевичиус, за да започнем с следващата точка по дневния ред. Uh, dear uh, colleagues, according to the schedule, we're supposed to wait till 10.20, but uh, I see... Е, скъпи колеги, по програма трябва, трябва да започнем в 10.20, но тъй като всички са тук, доколкото вижда, можем да започнем по-рано. Следващата точка е препоръки към съвета, комисията и върховния представител е, за външни е, въпроси и политиката за сигурност по източното партньорство в подготовка на среща на върха през юни 2020. От е, гледна точка на Европейския съюз годината ще е белязана от е, среща на върха за бъдещето е, на източното партньорство, която ще се проведе през юни в Брюксел преди тази е, среща парламента ще е, излезе с препоръки към съвета комисията и заместник председателя е, господин Борел. В подготовка на тази препоръка ние проведахме едно ползотворно изслушване през, февру... през януари. Сега очаквам да е, проследя обмена на мисли и ще дам думата на е, нашия докладчик Петра Салстровичиус от Риню. Имате думата. Благодаря, господин председател, колеги, е, дами и господа. Искам да привлека вниманието ви към първия проект на препоръките на, парламента към съвета, комисията и заместник председателя на комисия и върховен представител по източното партньорство в подготовка на юнската среща на върха. Няма да е, е преувеличение, ако наречем тази инициатива от 2009 година като един е, успех в е, отношенията на Европейския съюз с източноевропейските страни. Първо, защото източното партньорство се оказа един, едно, един инструмент за политическа мобилизация. Второ, той е мотив, амвация, стимул за пъл цялостни форми. И трето, е, отбеляза един пробив в геополитическото самоопределение оценявайки постиженията и проблемите, трябва да изложим принципите на бъдещето ни сътрудничество, тъй като Европейския съюз няма, няма право да е, обърне гръб на нашите източни партньори. Е, подписвайки и прилагайки споразумените за асоцииране е, и е, е, споразумението за търговска търговия, цялостните пълни споразумения за търговска търговия, е, отношенията с Украина, Грузия и Молдова и Европейския съюз влязаха в нова фаза. Е, засилено политическо сътрудничество и разширено економическо сътрудничество, както и търговските отношения, превърнаха шесте е, страни по източно партньорство в десете най-важни партньори на Европейския съюз. Е, това е голямо постижение е, предвид е, економическите е, кризи, е, проблеми в тези страни и сложните е, обстоятелства, в които те живеят. Сега да обобщя, като ще кажа следното в економическо отношение все по-взаимосвързани и взаимозависими сме с тях използвам, използването на една трансформираща е, така, сила е, се отрази положително върху е, процеса на реформи в тези страни, страни като доведе до хармонизиране на законодателството и даде насока на реформите. Газа и петрола е един от отраслите, които може да дадем за пример. Европейския съюз продължи да, да е, предлага своят е, опит. Е, нафтогаз, която е основната газова компания на, на Украина, от финансова дупка всъщност се издигна и се превърна в един от най-големите вносители в бюджета на страната. Сега по корупцията. Политически и економически скандали е, около нафтогаз, е, борбата с тях всъщност е, се оказа една е, история, един пример за успех в е, това отношение. Но, разбира се, връзките ни с тези страни искат допълнителни усилия и нов подход. Първо, нашето сътрудничество трябва да бъде да почива върху условия, именно върховенство на закона, борба с корупцията, прилагане на политиките в това отношение. Трябва да е ясно от самото начало, че няма да, да отстъпим от политическите условия и принципи, няма да ги пожертваме за економически ползи. Второ, трябва да насочим подкрепата си е, за изграждане, към изграждане на държавност, държави и, и на институционален капацитет. Трябва да е, работим и по въпроси, свързани с е, сигурността, хибридните заплахи, хибридната заплаха срещу източните ни партньори. Страните от източно партньорство, трето, трябва да бъдат разглеждани диференцирано – все повече, като се прилага принципа повече за повече, като им се дава възможност да поемат повече отговорност и повече е, така чувство за собственост върху собствената си е, проблеми и съдба. Е, нека да ви успокоя, че няма да използваме принципа по-малко за по-малко по отношение тези страни, повече за повече, ще продължи да бъде водещия ни принцип и в следващото десетилетие. Господин председател, при изготвянето на първия проект, на първия вариант на е, препоръките, ние ги структурирахме в, е, така, в няколко е, части, които са ясни, добре структурирани, както казах. Първата е съсредоточава върху структурния диалог, изграждане на държавност и отчетност, като изисква допълнителни усилия е, за економическото е, действие и законодателна хармонизация. Предлагат се и някои нови е, моменти, които ще дойдат чрез измененията, да се използват нови инструменти и да се разшири тяхното използване, например, побратимяването като, като такова. Разбира се, правим, поставяме силно ударение върху приключване на реформите на съдебната власт и на публичната администрация, което е, е основен елемент от е, изграж... държавното изграждане. В економическата политика даваме ясно да се разбере, че държим на допълнително по-нататъчно е, конвергенция в регулаторната сфера в много области. И честно казано, аз Аз е, съм силно убеден е, е, в ползата от едно економическо партньорство с тези страни. Може би трябва да мислим за повече интеграция, като постепенно при съответните условия откриваме, отваряме единния пазар за нашите партньори, даваме им достъп към него, за да могат те да бъдат пълноправни участници в пазара. Зная, че това е сложна е, задача е, с много предизвикателства, но тези страни, които е, провеждат цялостни економически реформи, ще могат да го постигнат в даден момент. След това работа с човешкия капитал. Трябва да отчетем е, сложните проблеми, свързани с е, е, миграцията, обезлюдяването на тези страни, някои са изправни пред сериозни предизвикателства в този смисъл, но трябва да направим, да положим максимални усилия да засилим, да укрепим човешкия капитал в тези страни. Ето защо наистина ще се радвам Е, да видя вече е, създаването на Европейски университет в красивия град е, Киев. Това ще е чудесен пример на, за нашата ангажираност с академичните среди, с предаването на най-добрите европейски практики на Украина и другите страни от източното партньорство, както и стимулиране партньорството между тези страни чрез създаването на такъв един общ университет в Киев. По сигурността и стабилността. Тук се налага да работим повече, защото пет от тези шест страни са изправени пред сериозни проблеми с сигурността, е, сериозни конфликти. Трябва да гледаме открито и да насочваме точно усилията си към тези техни, техни проблеми. Би трябвало да огледаме е, общата стратегия за борба с е, дезинформация, киберпрестъпността, както и корупция, тероризъм и организираната престъпност най-общо. Тук усилията ни е, трябва да бъдат максимални, за да помогнем е, на тези страни. И разбира се, по комуникациите – мисля, че можем да се гордеем с постигнатото в това отношение между Европейски съюз и страните от източното партньорство. Мисля, че началото е обещаващо. Е, дълъг път ни предстои, но трябва да представяме е, всички постижения, всички резултати от реформите е, адекватно към широката общественост в тези страни, особено и, а, дори и сред нас, защото понякога това може да вдъхнови и нас да провеждаме реформите е, както трябва, а, е, което е хубаво за а, е, всички, е полезно за всички в един глобален свят на изострена конкуренция. Това трябва да съпътства и работата ни по е, проблемите, свързани с е, сигурността и външната политика. Сътрудничество с докладчите в Сянка вече е, така създадахме един ползотворен, добър климат на работа Получихме много предложения за изменения, които са съществени и обогатяват доклада. Крайният срок, 26 феврари, може би е нереалистичен. Та бих предложил да го отложим до вторник преди пленарната седмица, за да да не стресираме, да не форсираме толкова нещата и да работим по-спокойно. Приветствам и ще очаквам с нетърпение всякакви идеи и предложения за изменения от членовете на АФЕТ и докладчите в сянка, които са в залата. Благодаря, господин председател. Сега за продължаване на срока, на крайния срок, трябва да проверя, защото може би няма да има достатъчно време преди гласуването в пленарна зала. Трябва да помислим и за това. Благодаря ви много за предложението, интересите, идеи и препоръката най-общо. Сега е време за докладчите в сянка. Господин Шикорски първо от НП има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик, за компетентното представяне на въпросите. Напълно съм съгласен, че и същото партньорство и работата ни по него е успех – наистина е, дълго след е, е, полското председателство така се развива добре. Е, тази е, въпрос. 7 е, милиарда евро са изразходени за управление на границите. Това решава, така, насърчава туризма, създаване на, предприятия и Разъм Плюс. Преди всичко тези е, страни са трансформирали вътрешните си въпроси, така че е, постигат е, за три от тях безвизов режим с Европейския съюз което дава възможност на милиони граждани от тези страни да се възползват спазвайки условията на е, тези на визови, безвизови режим по един е, възхитителен начин. Е, е, изненадан съм от тяхната способност да се спазват е, правилата. Бих искал да се съсредочи върху принципа повече върху повече, а не обратното. Разбира се, има различия между шесте. Някои се стремят към е, членство, други не. Ние сме наясно с политическите реалности в Европейския съюз същото партньорство не може да е, Истинско партньорство няма да им поднесе на тепсия членството, но може да им помогне да изпълнят условията за членство, като им помага да се модернизират. И предвид това, и в заключение ще кажа, трябва да търсим допълнителни начини да сътрудничим с тези страни. И в допълнение към енергийния въпрос, който е отрешаващо значение, следващия е, голям проект трябва да е в областта на данните. Е, роуминга, е, премахване на роуминга, Roam as at Home, е, както и регламента за е, неприкосновеността на данните предстоящия регламент по е, кибер въпросите. Така че надявам се те да продължат е, да напредват и е, източното партньорство да не е последната форма на тяхната взаимовръзки с Европейския съюз. Е, Шандо Рой най от СНД има думата следващия оратор. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, съжаление докладчика от Социалисти демократи, господин Атела Ковачки, не е тук. Затова аз го замествам и ще представя позицията на групата. Първо, е, текстът е много пълен, много обхватен е, съгласни сме с основните му позиции, така че благодарим на е, Петра Салстревичиус за този сложен текст. Благодаря, господин Докладчик. Съгласни сме, че европейското партньорство, същото партньорство е от, за решава, от решаващо значение за е, бъдещата сигурност на Европейския съюз, както и от гледна точка на сигурността и, и економиката е, на страните от източното партньорство. Е, оценяваме факта, че този доклад е, е, отчита усилията за реформиране на тези страни. Оценяваме и факта, че доклада препоръчва по-задълбочено сътрудничество между ЕС и източните, страните от източното партньорство, както и помежду им. Хубаво е, че доклада включва такива, засяга такива важни теми, като засигване на институциите, които се борят срещу корупция, е, изменението е, на климата, економическо възстановяване, проблемите с е, равнопоставеност на, джо, на половете, както и политика на сигурност и външната политика. Но ми се ще да се включат някои външни, е, други допълнителни точки в доклада. Бихме искали присъединяването на страните от източното партньорство и НАТО да бъде е, да отговаря на критериите от член 49 от е, договора на Европейски съюз, според което най-важното е зачитане на върховенството на закона. Предвид предишния ни опит, Предишен опит бихме искали да подчертаем, че в този процес и Европейски съюз и съответната страна кандидат трябва да е добре подготвена. И накрая да припомним, че източното партньорство не може да бъде обект, обект на дебати, предизвикани от разнобой в интересите на различните държави членки. И така, благодаря ви за един добре подготвен текст. Докладчика в сянка от зелените. Е, желаете ли, госпожо, да вземете думата? Госпожа Григорова. Благодаря ви за проекто препоръката. И същото партньорство е важно е, за нас е, вече от години. След е, прегледа, след 10 години, се налагат промени. Но трябва да продължим цялостния, холистичния подход към тези страни, като от, е, държим вратата отворна за тях, подпомагаме всички партньори, засилваме перспек... като засилваме перспективите и е, индивидуалния подход към всяка от тях. Този индивидуален подход е, не означава е, да е, се е, изоставят някои страни, защото това само е, дава допълнителни сили на техните враждебно настроени съседи. Е, помощта, която е, дава Европейски съюз, трябва винаги да е за е, подкрепа на демократизацията, е, демокрацията и реформите и стабилизиране на цялото съседство, целият съседски район, като разбира се се спазват съответните норми. И е, трябва да се обръща особено внимание на устойчиви инвестиции в това партньорство, стратегическо, дългосрочно ангажиране е, с ударение не само върху економическата стабилизация, но и демокрацията трябва да е, си даваме сметка, че ако, липсата, е, е, ако няма европейско присъствие и бездействието ни там, ще открие пространство за други глобални фактори. Ние търсим сътрудничество с тях, като е, е, на базата на общите ни ценности и Разбира се, трябва да се борим срещу онлайн манипулациите и пропагандата. Е, трябва да е, отчетем, признаем възможността на тези отлично партньорство, които провеждат е, са пълни реформи и да признаем, че е, те в даден момент ще отговорят напълно на условията за пълноправно членство в Европейския съюз. Трябва да настояваме за пълно прилагане на споразумението от двете страни като първа стъпка към, по този дълъг път на интеграция. Очаквам е, сътрудничество е, и работата ни с докладчика и другите докладчици в Сянка. Благодаря. Анна от Екаре. Благодаря. Искам да поздравя нашия докладчик, господин Остравичиус, за е, изчерп... пространната му работа. Мога само да се изкажа в духа на колегите за проектите, за постиженията, за необходимостта да се продължават и подсилят. Не искам да повтарям всичко, което казаха те, за това нека да сложа малко повече акцент в областта, където аз имам интереси, обща сигурност. Ако е, трябва така да си припомним общата европейска стратегия е, за сигурност от 2016, ако ми прозволите, мога да коментирам, че е, е много важно е, нашето отношение към е, страните от източното партньорство и така по-широко източното съседство, които се сблъскват с много агресивната нагласи на Руската федерация. Страни като Русия трябва да се справят с много тежки е, реформи, един много труден процес – и е, нашата роля е да е, помагаме на тази страна в полза на е, украинския народ, да може да продължи по пътя на реформите, който е на моменти много труден, но изключително необходим за тях, за да могат да постигнат е, реално е, сближаване с нивото на развитие на страните членки на Европейския съюз. А що се отнася до Грузия, това е една малка страна, която в момента се сблъсква с гигантски трудности. Политическото положение е много напрегнато. Ние също трябва да застанем за тях. И мога да кажа, че силно съм обезпокоена за грузинският народ. А обществото в тази страна е вероятно най-про-западно настроено, про-атлантически настроено в тази част на света, но се, но положението там е изключително трудно. Затова и ние трябва да даваме помощ, защото тези две страни, Грузия и Украина, допринасят за нашата обща рамка на сигурност. Те трябва да участват в съответните проекти. Също и Молдова така. Политическите промени във всички страни, техния принос за общата ни сигурност е огромен и би следвало да го отчитаме. Трябва да си даваме сметка и колко огромен е натискът, примерно над Беларус в момента. Да не забравяме това и да нямаме колебания а, в а, подкрепата си за обществото в Беларус, което се сблъсква с много ограничения. Не искам да отделяме и прекалено много време с изказвания за Армения и Азербайджан. И двете страни имат своите затруднения, но се опитват да се придържат максимално близо до Европейския съюз, доколкото им е възможно и е наша роля да им помогнем да преодолеят пречките в това отношение. Благодаря за мнението на докладчиците в сянка. Сега има няколко изказвания от депутати. Госпожа Каниете първо. Благодаря, господин председател. Първо, поздравления за Петра Состревичо за много изчерпателния подход към проблемите в източното партньорство. Той е покрил всички ъгли. Няма да повтарям казаното от колегите. Няколко аспекта искам да очертая, които според мен са много важни – в Грузия бе арестуван лидера на опозицията Оголава. Има няколко обвинения срещу него. Е, бивш министър-председател, е, който е излежал присъдата си, е освободен днес – ние ще следим много отблизо в Грузия да не се случва случилото се с Оголава. Много е важно да подчертаем необходимостта да следим съвсем отблизо как се развива демокрацията в, средата, в страните от източното партньорство. Запознати сме с случващото се в Молдова, подобно на Ана Фотига и колегите. Е, много се притеснявам, че е, има отстъпление от демокрацията в Грузия. Затова трябва да мислим и за политически условия, когато отпускаме финансова помощ на тези страни. Не само да формулираме технически критерии, както го прави Европейската комисия, но е, да отчитаме и политическия им ангажимент към демократичните ценности и политическата воля да ги постигат. Защо съм толкова обезпокоена? Защото ние, Европейският съюз, е, иска от е, тези страни да са наши демократични и стабилни съседи. И всичко това балансиране и мятане между демокрация и контролирана демокрация не допринася за стабилността. Преди 15-20 години Използвахме един термин, който сега е забравен, че а, така а, да поддържаме взаимоотношения с тези страни на принципа а, строги в любовта си Тоест, да имаме изисквания към тези страни с добри намерения. Сега скоро ще има среща на върха и нека да изкажа надеждата си, че ние ще дадем своя принос на, на, за тази среща и тя ще даде и нова а, динамика на източното партньорство. Ще се формулира и ясна политическа визия за дългосрочната политика на Европейския съюз към източното партньорство. Благодаря, благодаря за мнението и предложенията. Господин Кобилиус има думата. Uh, uh, Euronest... Благодаря. Аз съм съпредседател на делегацията Евронест. Uh, и тя има за цел също да разглежда проблемите от източното, на източното партньорство съвсем отблизо. Действително много е добър проект от доклада. Той ни дава основания за едни задълбочени е, дискусии. Поздравления за господин Остревичиус, колегата ми от Литва. И бих искал да кажа, че може би е добре да помислим къде да сложим акценти в нашите формулировки. Защото е, баланса от нашата страна, е, страна между е, възможностите там да се постигнат реформи, е, е много важна, защото тази трансформация трябва да се, дали ще се изрази в примери за успех, за ориентиране към Европейския съюз, зависи от нашата възможност да покажем на народите от тези народи, че има стимули, които могат, е, могат да бъдат отпуснати, за да постигнат те съответните условия. Трябва да помислим какво можем да им покажем. Примерно е, безвизовия режим е, беше един такъв подобен стимул – вероятно има и е, други е, стимули, които е, не е ясно обаче дали имат толкова много трансформиращ потенциал в себе си. После Евронест е, е именно форума, където можем да взаимодействаме с, с е, нашите партньори е, в, от източното партньорство. Много важно е да правиме и ясна диференция, е, диференциация между страните. Три от тях имат споразумение за асоцииране. Те считат, че постигат сериозни успехи и искат това да се установи достатъчно ясно е, в е, формулировките на Европейския съюз. От декември миналата година Бранисла, Братислава бе изготвено едно писмо от външните министри на Молдова, Грузия и Украина. Те подчертават, че трябва да се прави разграничение между различните страни и да има диалог между Европейския съюз и три, тримата асоциирани партньори, тези три страни. Принципът повече за повече трябва да бъде ясно осезаем, да, за да поддържа мотивацията на народа за реформа в страни като Грузия, Молдова и Украина. Знаем какво се случва, за съжаление, там, но все едно, може би, е, ние от наша страна трябва да бъдем по-амбициозни, да им поканим, покажем какво могат да загубят, ако не изпълняват реформите. Също така трябва да видим страни като Армения, Азербайджан и Беларус, как те могат да бъдат ангажирани в източното партньорство с политики съответно. Армения иска да настигне най-напредналите, трябва да не го забравяме. И е, едно привилегировано партньорство може да бъде новия стимул за тях. Какви инструменти можем да използваме? Петрас ги оказва в своя доклад, но аз лично очаквам и малко повече подробности много добро предложение, примерно има за групи за подкрепа на Грузия и Молдова. Бих подчертал, че е много важно също така, когато говорим за политиките за следващото десетилетие, да има и нов финансов инструмент в подкрепа на економическото развитие на тези страни, и как да се използва опитът на Европейския съюз от Западните Балкани е, в взаимоотношенията с е, източното партньорство. Примерно програмата за свързаност, инвестиционни платформи и така нататък. Това определено е, са формулировките или езика, с който трябва да разговаряме с тези страни. Благодаря и последно думата иска господин Басеско. Мистер, президент, I have few few comments. First of all, we have a exceptional uh, good report. Няколко коментара. Първо, благодарности е за изключително добрият е, доклад, към който няма кой знае колко е, какво да се добави. Няколко идеи имам. Например, трябва да подчертаем отново Нашият ангажимент или нашето желание да се консолидира източното партньорство. То трябва да бъде консолидирано по различни начини. Например, да изградим една политическа визия за това какви стимули можем да гарантираме на тези страни. Те са изключително мотивирани от либерализиране на визи. Трябва да обмислим и други е, подобни стъпки. За да постигнем, за да ако е ясно, че с постигането на поставените условия те получават определени стимули, това работи идеално. После диалога, свързан с сигурността. Молдова, Грузия и Украина. Тези три страни имат част от тяхната територия окупирана от Русия реално проблемите е, на сигурността, свързани с хибридната е, война от страна на Русия, е, дават основание да, да, да дадем на тези страни възможност да си сътрудничат с нас в борбата срещу подобни хибридни заплахи, кибератаки и така нататък. Тоест, тук може да е някаква ключова област за партньорство. И координирането на финансовите инструменти, с които разполагаме. Ресурсите трябва да са насочени към ключова инфраструктура за връзки в енергетиката, транспортната инфраструктура и цифровизацията. Вероятно това ще им даде е, стимули да се придържат е, все по-близко до Европейския съюз. Примерно, в Молдова има е, един израз на проруска политика от така наречената групировка Додон. Те обаче не посягат на а, никакви е, мерки, които а, се извършват в Молдова в посока на реформи. А, значи, е, дори с е, проруско ръководство може да се върви в посока про Европа. Благодаря. Благодаря. В бележките, виждам, че Лоренс Мердит от Генерална дирекция НИР на Европейската комисия е тук и му давам думата. Благодаря, господин председател. За мен е чест и удоволствие да бъда отново в Европейския парламент, за да говорим по тази толкова важна тема за източното партньорство. Поздравявам господин Остревичиус за ясният му доклад. Мога да потвърдя, че от името на Европейската комисия, заедно с е, колегите от СВД, които също са тук, е, ние гледаме на този въпрос като приоритет преди срещата на върха през юни. Затова днешния дебат в Европейския парламент е толкова важен. Ще бъда кратък. Много от нещата вече бяха казани. Ние проведохме консултации май до октомври повече от 200 предложения бяха внесени от държавите партньорки, от гражданското общество, така че ние стъпваме на много здрава основа. И към края на март ще се оформи документ, който ще послужи за основа за дискусиите по време на срещата на върха. Прегледа на политиката на добро съседство 2015 година е пътят напред. Ай, разбира се, има още какво да се направи, както става ясно от днешната дискусия. Ние продължаваме да работим с партньорите ни, с държавите членки, с вашия парламент. Аз считам, че ние сме постигнали много благодарение на ясния дневен ред, който беше очертан на последната среща на върха. Беше създадена работна група за подкрепа на Украина. На Украина. Четирите стърпва – економика, свързаност, връзки между хората и управление сигурност показват, че основата е стабилна. Економиката, свързаността, отношенията между хората са изключително важни, но трябва да се направи също много повече в областта на управлението и сигурността. Гледайки напред, ние бихме искали да имаме по-задълбочен подход по климатичните изменения, да направим нещо повече за младите хора в областта на равнопоставеността на половете и прочие. Ние трябва да надграждаме на постигнатото до сега. Има също устойчивост. Мнозина, мнозина говориха за устойчивостта на економиката, на обществото. В доклада ясно са посочени много елементи, които ще бъдат взети предвид. Благодаря ви за вниманието. СВД е представен от госпожа Марта Ветриковска, която е ръководител на екип за източното партньорство. Имате думата. Благодаря ви много. Благодаря за възможността да участвам в днешната среща преди срещата на върха и да разгледаме препоръките на Европейския парламент преди срещата. Благодаря за доклада, благодаря за приноса към дискусията за бъдещето на източното партньорство. Много неща вече бяха казани. Аз мога да повторя казаното от е, моя колега току-що, Лоренс Мередит. Срещата на върха е предвиден за 18 юни, е предвидена за 18 юни в Брюксел и ще се направи преглед на постигнатото от последната среща на върха по тази тема от 2017 година. Също ще се очертаят новите дългосрочни приоритети за източното партньорство. Миналата година ние проведохме структурирани консултации – как трябва да изглежда източното партньорство след 2020. Ние извлякохме доста полезни неща от този процес. Също в момента се подготвя съобщение относно източното партньорство, което ще излезе през март. Е, става ясно в областта на економиката, свързаността и отношенията между хората е постигнато много, въпреки че се констатира намаляване на пространството, в което оперира гражданското общество. Има четири стълба на сътрудничество и те са довели до резултати. Има също и по-конкретна пътна карта, включваща 20 е, е, елемента. Ние ще си отбележим казаното, ще бъде обмислено казаното е, при изготвянето на следващото съобщение на Комисията за източното партньорство, както и по време на срещата на върха, предвидена за 18 юни тази година. Благодаря ви. Сега бих искал да дам отново думата на докладчика Петрас Аустревичус. Бихте ли желали да коментирате казаното до тук? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Благодаря най-вече на докладчиците в Сянка за изключително ценните и подходящи коментари и предложения. От този дебат тази сутрин разбирам, че трябва да се използват политическите условия, нещо, което ни трябва да се забрави. Ние искаме да имаме партньорство на равноправни партньори, което изисква да се изпълнят политически условия, които имаме предвид. На второ място, не трябва да ограничаваме нито пък да се боим от новите неща. Финансови инструменти, програми, платформи за сътрудничество и прочие. Следва да се има нещо предвид Защо трябва да създаваме нещо специално за държавите от източното партньорство? Защо да не използваме съществуващите политически линии, инструменти, програми на Европейския съюз и да действаме на тази основа, например, на възоснова на Зеленият пакт. Аз съм против отделни предложения в тази сфера за източното партньорство – трябва да имаме цялостен подход е, в Европейския съюз. Трябва да искаме от източните ни партньори да допринесат е, за реализирането на нашата е, политика в областта на опазването на околната среда. Така че нека да не създаваме нещо особено и само за държавите от източното партньорство. И в заключение, господин председател, когато говорим за бъдещето на източното партньорство, не трябва да се боим от бъдещите успехи на това партньорство. Затова ние трябва да протегнем ръка за сътрудничество. Държавите от източното партньорство, те не са просто наши съседи, те са наши партньори. И това трябва да се види реално. Трябва да се постигне нещо през следващите 10 години и това започва на още от полското председателство през 2009 година, когато имаше едно много добро предложение. Надявам се през 2030 година да бъдем по-удовлетворени от резултатите и от статута на интегрираност на партньорите ни от източното партньорство. Благодаря ви. Благодаря за заключителното изказване. Питам се дали пакета за зеления пакт може да се счита за стимул или не, но ще трябва да изчакаме, за да видим. Благодаря ви много за интересната размяна на мнения, предложения. Крайният срок за внасяне на изменения 26 е февруари. Ние вземаме предвид идеята да се удължи срока. Ще продали, проверим дали това е възможно и надлежно ще ви информираме в най-скоро време. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Следващата точка е точка разни. Не виждам нищо по тази точка. И последната точка е информация за следващите заседания. Такива са предвидени на 16 марта и 17 марта в Брюксел. Благодаря ви много за тази среща. Обявявам заседанието за закрито.